Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. I don't think that we've got a lot of... Няма много депутати тук в момента. Благодаря ви, че сте тук. Госпожо Сандър.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 Много е добре, че докладчикът е тук. Господин Бенедикт Яво, е първа точка, приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, дневният ред се приема без промени. Нямам специално съобщение за вас. Протоколите от 11 и 12 юли и 5 септември 2016 година Имате ли коментари по тях? Няма коментари. Благодаря. you, you the, the title, which is very long, about one minute. Сега ще прочета заглавието. Ще отнеме около една минута. Задължителни мерки за намаление на мисиите на въглероден двород за, двуоки за държавите членки за периода 2020-2030 година с цел на справяне с задълженията от споразумението от Париж и регламент 525 от 2013 година от Европейския парламент и съвета за механизма за наблюдение и отчитане на емисиите на парникови газове и друга информация, имаща отношение към промените в климата. Уважаеми Бенедикт, заглавието е толкова дълго, че ти даде възможност да се настаниш на мястото си. Сега нека да направя няколко коментара. През октомври 2008 година в Европейския съюз се, зададоха основни цели за намаление на емисиите на въглероден двуокис с поне 40% от, до 2030 година с сравнение с 1990 година. Има отрасли, които не са покрити от схемата за търговия с емисии. При тях емисиите трябва да намалеят с 30% до 2030 година в сравнение с данните от 2005 регламентът, който се предлага, превръща тези е, ангажименти към задъл... в задължителни цели за постигане е, по график до периода, е, с край, за периода до 2030 година. и целта е тези зададени показатели да са обвързани с екологична добросъвестност. Колегата Херберт Ян Гербранти е, е докладчик от Комисията по околна среда. А, комисията ИТРЕ излиза с становище. Нека да преминем към дискусия по темата. Давам думата на колегата Бенедикт Яво, който представлява Обединената левица. Той ще представи своята позиция. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик от Зелените. А, Председателят казва, дори да бяхте от Обединената левица, пак щяхте със сигурност да сте с екологични убеждения по тази тема. Благодаря много. Работим с докладчите всяка от различните политически групи и се надявам, че това ще е конструктивно. Благодаря за уводните думи. Благодаря ви, че изчакахте да вляза в залата. Извинявам се за закъснението, но имах работа и в друга комисия. Както я съвсем точно казахте, комисията ИТРЕ трябва да изготви становище към доклада, който се изготвя от водещата комисия ЕНВИ. Има някои важни въпроси, които членовете на комисията ИТРЕ трябва да засегнат тук. И целта ни е да се постигне възможно най-добро споделяне на усилието, на тежестта на тази задача. Когато комисията направи своето законодателно предложение, тя взе предвид споразумението от Париж и необходимите поспешност действия за постигане на целите от Парижкото споразумение. Председателят прекъсва оратора. Възможно ли е на втори канал да се говори на английски, моля? Uh, But you can, you can speak because the native language also channel zero. Please, the floor is yours. Моля, продължете да говорите. Надявам се, че нямате нищо против да продължа на английски мога да говоря и народния си език, разбира се. А, и народния си език и на английски. И така, по Парижкото споразумение имаме определени ангажименти. Предложението на комисията до известна степен създава условия за тяхното постигане, но мисля, че трябва да бъдем по-амбициозни от гледна точка на пакета за енергетиката и климата на Европейския съюз, за да може действително да е, постигнем е, задачата от промяна в климата максимум градус и половина, така както е зададено в Парижското споразумение. Нека да подчертая няколко важни въпроси, по които трябва комисията ИТРЕ да даде свое становище. Очаква се от 2016 до 2020 година вече да се предприемат мерки за намаляване на емисиите и за това се надяваме комисията да вземе предвид факта, че се налага като основни показатели да се вземат по-ранни стойности. Трябва да се обърне внимание на усилията, полагани от отделните държави членки. Много се радвам на предложението на комисията постигнати добри резултати от предходния период, а не се прехвърлят към следващия милиарда тона въглероден двокис трябва да бъде намален от въглища. Също времено трябва да не създаваме пропуски в закона механизмите за гъвкавост имат за цел да помогнат на държавите членки да изпълнят задълженията. Целта е обаче да се избегнат ситуации, в които е, е, държави членки са затруднени в това изпълнение. В това становище настоявам да има и по-добър механизъм за преразглеждане и по-ранни проверки за спазване, защото, както знам, в Европейския съюз е важно не само да се създаде съответния регламент, да се следи как той се прилага, да се контролира начина по който държавите членки го спазват и ни трябва силен механизъм за преглед, за да може да реагираме, ако има някои провали. Ако първите проверки са само едва през 20, 2027, както е от предложението на комисията, Държавите членки няма да имат време да въведат допълнителни политики, ако не са успели да спазят съответната стоеност. Така че е добре да има годишни проверки за спазването, както комисията работи с годишни доклади и това би си искало допълнителни административни усилия в държавите членки, но е важно да има такива проверки. Има и други важни въпроси, които ще обсъдим с докладчиците всяка по време на срещите си, но мисля, че това са основните затруднения за парламента. Тоест, основните предизвикателства, които хвърля парламента към комисията. Прегледа, годишен принцип, за спазване и спазването на на споразумението от Париж и да вземем предвид и скорошните развития в Арктика, които са доста обезпокоителни. Е ясно, че трябва да се задействаме много активно за борбата срещу промените в климата, защото ако не го направим, световната климатична система ще се срине. Надявам се, че с докладчите в Сянка можем да изготвим становище в комисията ИТРЕ, което да помогне на комисията ЕНВИ да въздейства на предложението на комисията по начин, по който да се помогне на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло, да, за да се да, договори регламент, който да предвижда подходящо разпределение на усилията не само за държавите членки, а за всички нас, за да се борим срещу промените в климата ефективно. Благодаря. Благодаря, предоставих ви малко повече време от обичайното. Госпожа Компола има думата, заповядайте. Благодаря. Изказвам се от името на Симона, която е задържана на летището в Италия. Благодаря. Това е много важна стъпка в Европейската стратегия за преход към по-низко въглеродна економика. Следващата седмица ще се гласува по схемата за търговия с емисии. Ще обсъждаме въздействието на системата както и, не, и отраслите не принадлежащи на тази система, сградите, селското стопанство и прочие, 30% в сравнение с 2005 година трябва да се намалят тези емисии. Задължително е развитието на индустрията да се комбинира с ефективни мерки за намаляване на промените в климата, като се има предвид, че липсват и ресурси, не можем да пропуснем тази отлична възможност. Технологичните развития в транспортния отрасъл могат да се вземат предвид, както и тези в сградите и специалния дизайн насочен към възстановяване и ам, повторно използване на материали и преминаване към економика в кръг. Това предизвикателство е, е предизвикателство, което трябва да поемем и за това трябва да има прагматична законодателна рамка, която да ни помогне това да стане рамковите въпроси, економиката в кръг, схемата за търговия с емисии, предложенията на комиси... комисията за новия пакет за мерки и за зимата. Това са все мерки, към които ние можем да допринесем със солидарност и мерки за изменяне в положителен план на предложенията на комисията. Новите предложения за Механизма за гъвкавост са важни, както колегата Явор каза, и след това трябва да вземем предвид връзката между различните отрасли, е, които са част или не от схемата за търговия с емисии, както и усилията, европейски, които Европейския съюз е длъжен да е, направи след споразумението от Париж. Що се отнася до разпределението на целите, има два основни елемента. Първо, гъвкавост, да симетрично разпределение между държавите членки и показатели от 2020 година трябва да се вземат характеристиките на държавите членки, но подходът трябва да е балансиран. Благодаря. Благодаря от името на АЛДЕ. Дам думата на госпожа Пунцет.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 има много противоречиви елементи в този документ и дори да трябва да се е, бориме за климатичните промени, примерно процента, е, очевидно има трудни за откриване равновесии ще направим всичко, за да подобрим текста тук и там. Определено има марш за коментари. За нас е, земеделското стопанство не следва да противоречи на енергийната политика. И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 в земеделието намаляването на емисии трябва да се получи без допълнителни усилия, най-вече с преминаването към органично земеделие, за да се използват по-малко торове и пестициди. Идеята за гъвкавост също така е важна. Примерно да има на емисии срещу залесяване. Също природни бедствия, като горски пожари, биха могли е, да нарушат цялата схема на компенсиране, за това в документа трябва много ясно да се отрази как ще се отчитат новозалесените площи, колко време и така нататък. После намаляването на бюрокрацията. За да се случи това, трябва да има и съответно предвидени срокове за преглед, преразглеждане. Тези срокове могат да бъдат 5 годишни, например. Не е необходимо да се прави преразглеждане всяка година, но пък от друга страна няма да може да се реагира достатъчно бързо. Може би срокът би могъл да бъде две години. Колегата Бенцер. Благодаря. Аз също се изказвам от името на колега. Европейския съюз трябва да води в действията за борба с климатичните промени, особено след споразуменията от Париж, които трябва да бъдат подплатени с действия на национално ниво ние трябва да отчитаме и разликите ви в економиките на различните страни членки. Това е сериозно предизвикателство и в момента имаме възможност да го постигнем. Тук се постига и добър баланс между справедливост, е, разумност на разходите и реална възможност за действие възможността страните членки да проявяват гъст, гъвкавост при разпределението на, на квотите от схемата за търговия с емисии и от регламента за земеползване и промяна на земеползването дават сериозни инструменти в ръцете на, на страните членки за осъществяване на устойчиво управление на земите. Много важна тема е и, и съхраняването на въглероден диоксид. Трябва да се очита възможността за лесяването да намали емисиите и да се търсят възможности да се предотврати изнасянето на производства извън Европейския съюз. Действията по схемата с търговия с емисии и е, в областите, където тя не се прилага, са взаимно добълващи се и ще дадат възможност да се постигне целта от 40% намаление. Ре, реалистично е и отправната точка от 2021 година, за да могат е, страните да си постигнат целите до 2020, защото те бяха затруднени да го направят заради кризите. Разходоефективни намаления трябва да бъдат постигнати и в секторите извън схемата с търговия с емисиите. Сега директор от Генерална дирекция Климат, господин Мески, имате думата в, като представител на Европейската комисия. Благодаря. Аз също мога много накратко да коментирам, защото всички са имали време да разгледат предложението. Благодарим на всички тези, които считат, че предложението е балансирано, справедливо и разходоефективно. Няколко бележки по повдигнатите тук коментари за да, ви, да успокоя колегите. В смисъл, че ако се надхвърлят целите от предходния период, това не означава, че ще се повишат целите за следващия. Не се предвижда такъв механизъм. Освен това, комисията не счита, че има страни членки, които няма да се справят с целите си до 2020 това ще струва много, защото вече се прилага механизма за съответствие и би следвало с него да се продължи. Считаме, че предложението не оставя празни места. Много предпазливо и консервативно всъщност е, подхождаме. А що се отнася до проверките за съвместимост, искаме да създадем една изчистена система с по-малко административно бреме за страните членки. За това предлагаме една, сме, една смесица от задължителни и факултативни мерки. всяка година ще проверяваме дали страните членки са на път да си постигнат целите, но няма всяка година да ги санкционираме, ако не го направят. Просто ще им пратим а, напомняне, а на 5 години вече а, ще се налагат санкции, т.е. тук ще е елемента на задължителност. Също така искаме да направим така, че гъвкавостта по регламента за земеползване и промяна на земеползването, да може да бъде използвана от страните членки е, ежегодно, въпреки че тя е общо визирана за 5 години. Да може да се прилага също и в земеделието. За незаконния дърводобив е, е, ние така или иначе в предложението не включваме емисиите от горите. Това ще бъде обсъждано днес след 5 часа. И тогава трябва да се направи така, че ако ще има изсичане на горите, това трябва да бъде отчетено в общия баланс на емисиите. Имаше и коментар в смисъл, че е, замеделието бива оставено без изисквания за емисии. Не бих казал, в замеделието също трябва да се продължи с намаляване на емисиите по силата на решенията за споделяне на усилията. Но искаме да дадем възможност на земеделските стопани да търсят е, възможности за намаляване на емисиите и по, документи, по законодателството за земеползване и промяна в земеползването и горско дело. Така че реално прехвърляме един мост между двете схеми. Нямаме никакво намерение да оставиме някой сектор от економиката без задължение за намаляване на емисиите. Председателят, благодаря господин директор за вашите пояснения нашият докладчик е, Бенедикт Явор. Имате е, 7 минути предвидени, но ми се струва, че е най-добре да говорите 20 секунди. Да, ще успея да се вместя в няколко секунди. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на колегите от комисията. Определено виждам възможности за доразвитие и подобряване на предложението и ще работим с докладчиците в сянка, за да постигнем тези подобрения. Надяваме се, че ще постигнем един, плодотворно, един плодотворен резултат. Браво! Благодаря не само от гледна точка на времето. Сега се връщаме на дневния ред. Проектостановище, е, проектостановището ще е на 12 е, януари. През март ще се гласува в нашата комисия. На 29 май ще се гласува в комисията по околна среда. Т.е. ние ще бъдем първи, ще бъдем готови преди комисията по околна среда, поне два месеца преди това, за да им дадем възможност те да работят с което стигаме до план за действие на Европейския съюз за електронно правителство за периода 2016-2020. Това е пета точка от дневния ред. Нашия докладчик, госпожа Ангелика Млинер, представя АОДЕ и комисията ИТРЕ. Нека да ви напомня, че комисията излезе е, с е, съобщение преди около половин година план за действие е, за електронно управление 2016-2020. Е, Този план за действие е, всъщност е продължение на предходния до, от 2011 до 2015 година, т.е. всеки път е за период от 5 години. Водещата комисия е ИМКО. Става дума за доклад по собствена инициатива, а ние по правило 54 сме асоциираната комисия. Тоест, но по определени теми имаме изключителни правомощия. Сега обменяме мнения за първи път по този текст и Давам думата на докладчика да започне дискусията. Благодаря, е, господин председател. Много се радвам, че започваме с обмяна на размишления по темата днес. Е, ще очаквам работата с докладчиците в Сянка. Както каза председателят, ние имаме изключителни правомощия в, по определени теми в този доклад. Е, електронното правителство е ключов е, момент от е, стратегията, цифровата стратегия за вътрешния пазар, който намалява разходите и за бизнеса, и за гражданите. Много неща има да се кажат, аз ще очертая само няколко и ще очаквам и коментарите на колегите. Приветствам съобщението на комисията и за плана за действие. Вече много е извършено на европейско ниво, за да се улесни е, преминаването на правителството и част от дейността му е, по електронен път, електронни обществени поръчки, електронно фактуриране и други са едни от възможностите за улесняване живота на гражданите и взаимодействие между страните членки. В момента се изготвя и е, преглед на е, европейската рамка за взаимна съвмеси... оперативна съвместимост. И за да се постигне по-добро действие на ниво страна членка и да се отчетат постиженията на ИКТ е изключително важно именно да се работи в рамката за оперативна съвместимост. Ние призоваваме да се работят и разработят и електронни стандарти за обществени поръчки. За да се постигне обаче дългосрочен преход и устойчив такъв преход, нашите действия трябва да отчитат и бъдещето, т.е. да има гъвкавост, да бъдат отворени системите. Защото става дума за много бързо развиващи се технологии, примерно компютърни услуги в, области, в облак и така нататък. Откри... Отворените данни и услуги могат да улеснят в голяма степен развитието на тези услуги, но е същевременно и да запазват личните данни. Също така е много важно гражданите да се възползват от е, услугите за електронно правителство, което не се случва много често във всички страни членки. За това трябва да се обърнем към потребителите. Комисията ще трябва да бъде водеща за да, е, и да предостави повече от е, услугите си и онлайн, включително електронен подпис, електронно фактуриране и така нататък. Други европейски институции също би следвало да се опитат да бъдат водещи, като например парламента. Не бива да забравяме, че за да се е, формулира един е, план за действие, който е достатъчно обърнат към бъдещето, трябва да се работи и за качеството на е, инфраструктурата, за взаимната съвместимост на данните – всички тези елементи трябва да бъдат налични във всички страни и членки, за да може да се разработят и услуги за по-добро взаимодействие между гражданите и бизнеса за използването на новите е, технологии и е, данни. Очаквам е, коментарите на колегите и ви благодаря. Председателят. Благодаря. От името на НП Госпожа Сандер. И, месье президент. Alors, Благодаря. Управлението онлайн има огромен потенциал за възобновяване на връзките между е, бизнеса и гражданите от една страна и е, администрацията от друга. Така ще се печели и време, и средства, ще се повиши и прозрачността, и ефикасността. Ще се намали бюрократщината, което е изключително важно за бизнеса и особено за малките и средни предприятия. Плана за действие на комисията върви в добра посока. Има нужда от е, сътрудничество на европейско ниво, за да се осигурят оперативна съвместимост е, трансгранично. Е, много са важни основните принципи на плана за откритост на данните, за оперативна съвместимост, за е, подаване на данни е, веднъж за винаги е, и други. Четири бележки имам. Доверието е основен елемент на успеха. И потребителите, и предприятията трябва да могат да имат доверие в администрацията, че тя ще запази техните цифрови данни. Второ, за мен е много важно да има цифрова, цифрово приобщаване. Не може а, да изключиме хората, които нямат достъп до интернет. Има хора, които живеят извън големите градове, възрастни хора, хора с а, увреждания, които не непременно имат а, възможности и познания да работят по, с интернет. Затова не бива да се изгражда една нова дигитална пропаст. След това онлайн услугите трябва да, се, е, да са съобразени с нуждите на потребителите да бъдат достатъчно е, лесни за употреба. И четвърто, бих искал да кажа, че европейските институции, както каза и колежката, трябва да бъдат водещи, да дават пример в това отношение – да започнем, е, например, с превод на интернет е, страниците на европейските е, институции да бъдат преведени на различните езици на страните членки. За момента всичко се предоставя на английски, а не всички граждани могат да го ползват. Би следвало да се работи в това отношение. Това е, очаквам с удоволствие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 от е, докладчицата. Тя може да разчита на нашата подкрепа. Само няколко така разсъждения ще нахвърля е, по този план и как е, той е, трябва да се свърже с други цифрови инициативи. Знаем, че Европейския съюз е, е, гледа сериозно на това предизвикателство и е, наистина това е необходимо и за неговията е, идентичност, е, именно е, да бъде е, възприеман като една организация, една общност, на която има общи ценности, права на човека и така нататък. Е, говорим обаче за е, цифровата европейска идентичност. Тя ще ни отличава от другите, други части на света. И за целта е необходимо по-добро взаимосвързаност между официалните власти, администрацията, гражданите, предприятията, и е, би трябвало да се нагаждаме е, съответно на бързо развиващ, напредващата техника е, трябва да предлагаме услуги, които са устойчиви на тези промени в технологиите, които пре, пре, преодоляват и оцеляват след различните технологични проблеми. В този Аз е, бях докладчик по подобен доклад преди време. Наистина за нас е, е сериозно предизвикателство. Би трябвало е, след като изготвим този план да го прилагаме на практика. Трябва да мислим за електронните услуги, които трябва да са отворени и интегриращи и да не отваряме нови, да не създаваме е, нови възможности е, за обикаляне на е, нормите и законите. Би трябвало да помислим преди всичко, да мислим преди всичко за гражданите и това е важното за следващата фаза от работата, именно цифровизацията. Благодаря. Сега за зелените. Чух кой. Благодаря, господин председател. Наистина доклада по тази тема е в е, вярната посока според мен и ще свърши добра работа. Бих искал три неща обаче, три неща да засегна. На европейско равнище впечатлението ми е, че парламента, е, комисията и съвета е, вече имат водеща роля но това трябва съвсем прозрачно да бъде е, обяснено и комуникирано, така да се каже. За е, какво е, големия проблем обаче е да е ясно разграничението между националните правомощия и е, европейските, защото е, има различни е, изисквания, различни срокове и ние като Европейски парламент би трябвало да настояваме за това да има една хармонизация в дългосрочен план, да търсим едно еднаквяване защото ако искаме Европа да, да укрепим Европа, би трябвало да е, улесним живота на гражданите и тяхната, тяхния достъп до електронното управление. И третия въпрос. Този план на комисията е, обръща е, особено внимание на, предпри... Е, на предприятията. Е, важно е това и заслужава нашата подкрепа, но не трябва да пренебрегваме и индивидуалните граждани трябва да говорим е, не само за упростяване на, е, на и дерегулиране по отношение на предприятията, но и общо опростяване е, на администрацията и улесняване живота на гражданите. Благодаря, господин Количек, представител на ГУЕ и заместник председател на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Няколко бележки имам. Първо, хубаво е да се уеднакви формата на регистрите, който възнамеряваме да използваме в Европейския съюз. Понякога е, успяваме да го направим понякога, е, може би отиваме по-далеч, както при е, лицензите, разрешителните за регистрационните, регистрацията на автомобили, регистрация на граждани. Не ми е много ясно как са е, взаимосвързани всички тези регистри. По принцип, е, идеята е добра. Ето, нашата френски колега каза, че има хора, които не използват е, информационно-технологични средства, е, по-възрастните. Сега аз също съм принадлежа към по-възрастните, но използвам компютър. В Чехия имаме едно понятие чекпоинт. Да, вие сте млад, винаги сте бил млад, т.е. вие не устарявате имаме едно понятие checkpoint, е, което означава следното. Една точка за свръзка, един, е, един контакт, където можеш да предоставиш и да търсиш, издирваш всички възможни документи. Мисля, че това е добра концепция и може да се прилага е, в целия Европейски съюз. Дали можем да го правим в трансграничен план, тук възниква въпрос е, защото се намесва и езиковата бариера и е, фактора е оперативна съвместимост, който е решаващ. Wi-Fi е, чудесна идея за Европейски съюз. Трябва ни общ формат, но тук опира въпроса до, до обхвата в последните три години в Чешката република ние се натъкнахме на големи пропуски е, и особено по е, ключови пътища, където просто сигнала се прекъсва и няма, няма е, обхват. От друга страна, важно е да има е, достъп на цялата територия на дадена държава членка. Това е невъзможно без е, сигнала интернет. Благодаря, колега. Е, от Алде искат думата. Заповядайте. Съвсем накратко, важно е да е, защото тази е, електронна администрация, е прави, електронно правителство, излежа нещо е, като нещо от бъдещето, но е много важно, защото то би улеснило живота на хората. Иначе ползите от единния пазар остават празни приказки. Това е наистина една, една практическа стъпка към действително цивилизация. Важно е данните, които се подават, да са достатъчни. И бих искала да приканя парламента да се изработи нов подход възоснова на това е, становище е, по отношение на гражданите. Ние се включваме в различни е, служби, използваме Facebook, Google, е, а нашето законодателство е толкова бавно. Едва 2018 ще имаме е, един възможност за единно включване единен логин за всички държави членки. Да не говорим за системите за сигурност. Мисля, че е, чак тогава ще бъдат е, открити публичните регистри и ще могат да ползват е, потребителите. Това е важно и за компаниите, но не по-мало важно и за гражданите. Благодаря. От името на Европейската комисия госпожа Андрея Халмос от Генерална дирекция Connect. Благодаря. Благодаря за този обмен на мнения и провелата се дискусия. Благодаря и за хубавите думи и положителната ни отзвук, е, който давате на плана за действие най-общо. Ние се е, радваме, че е, оставаме в този контекст, ще помогне за мобилността на гражданите, на, мобил, на, на гражданите е, като е, разбираме обаче, че това е, изисква огромни усилия на национално равнище, но пък предоставя и повече възможности за подобряване отношенията с гражданите, както изтъкнахте в изказванията си. Е, значи принципите, е, за които е, стана дума тук, предполагат изцяло нов подход към тези е, цифрови публични услуги в бъдеще. Ще се разчита на откритост, прозрачност и преди всичко на достъп до данни, наличност на данни, обмен на данни между администрациите в рамките на една страна, през граница, пък и отваряне към всички заинтересовани страни си, гражданите да са сигурни, че държавната администрация може да им предоставя висококачествени държавни услуги. Споменахте, че е, услугите, свързани с гражданите, не са толкова засегнати в това съобщение. Ние смятаме, че с развитието на основните цифрови посредници, които са част от това съобщение, ще се създаде основа за такива висококачествени услуги и за, и за гражданите. Има редица услуги, които са насочени е, конкретно към, биз, към фирмите, но е, тези инициативи, е, които е, за създаване на информация на едно гише, гише като е, цифровия портал правосъдие и така нататък, те ще бъдат еднакво полезни и за граждани, и за е, предприятия. Смятам, че от тук нататък можем да преминем към самата е, перспектива, отразена в е, съобщението, не отделните действия, да, обхванем изцяло е, този, този проблем с съответните цифрови средства, оперативната съвместимост, е, и можем да ускорим този преход на правителствата към е, цифровизация към, е, и в полза на гражданите и на фирмите в Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председателя. Благодаря ви, госпожо, за отговора на комисията. Сега Анджелика, докладчицата, има думата. Благодаря. Радвам се е, от това, което чух от колегите и комисията. Става ясно, че обща е целта и обща е подхода във всички политически семейства. Това създава възможност за едно е, силно и добро становище. Само за сведение проекто становището е пратено за превод на 8, е, ще бъде пратено на 8 декември и до е, времето за е, е до 12 е, януари, е, срока е до 11 януари 17, до 17 януари ще е срока за внасене на изменения, предложение за изменения. Надявам се да продължим в този конструктивен дух да работим. Благодаря. Благодаря, председателя. И така, сега да премина, да мина към графика разглеждане на проекто становище, е, януари 17, както стана дума. След това крайния срок за изменението, няколко е, дни след това, гласуване в ИТРЕ на 28 февруари. за щастие не сме избрали 29 февруари, е, и гласуване в ИМКО, който е водещия, което е водещата комисия, 25 април 17. Значи, два месеца преди това трябва да сме готови. Гласуване в пленарна зала, най-вероятно през юни. Това е всичко. Сега пета точка, до, по пета точка. Благодаря ви за тази дискусия. Госпожо докладчик, господа докладчици в сянка и всички останали както и Европейската комисия. Сега да минем на шеста точка. Господин комисар Етингер, Гюнтер Етингер, ще бъде след, тук след две минути, което означава в 4 часа точно. Имате думата, заповядайте. Някаква бележка ли имате? А, искате да участвате в дискусията? Добре, чудесно, казва председателят. И така, кратка двуминутна пауза. Um, uh, Приветствам господин Гюнтер Оттингер. Това е специално, специален случай, колеги, защото uh, in front of um, each committee тъй като най-вероятно това е последното явяване на господин Оттингер в комисията ИТРЕ. И ще представи актуализираната програма на комисията за 2017 година. След което след няколко дена предстои да поеме ролята на заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. Това е важен въпрос, тъй като дискусия ни е в контекст на структурния диалог между парламента и комисията. И за това, господин комисар, очакваме с нетърпение да чуем какви са промените в работната програма на комисията за 2017 година. Поне тази част, за която ви отговаряте. Много неща са се развили в областта на цифровата политика от началото на годината до сега, а и по-рано имаше много развитие. Наскоро беше публикуван прегледа на телекомите новия кодекс за електронни комуникации на Европейския съюз, както и реформата на Берек. В нашата парламентарна комисия се интересуваме от всички тези теми, така че има доста въпроси, които трябва да обсъдим заедно и така. Добре дошъл, господин комисар. Заповядайте за уводни думи. Господин председател, дами и господа, депутати, първо искам да ви кажа, че нашите е, научно-изследователски проекти в областта, цифровата област са е, много и значителни. Най-общо да кажем, независимо дали става дума от роботика, е, фотоника, квантовата технология или микро- или наноелектрониката, никоя държава членка сама днес не е достатъчно силна, за да се заеме е, с научно-изследователската и развойна дейност до такава степен, че да можем да бъдем е, конкурентоспособни. Е, нито е, пък предприятие само по себе си е способно, но в едно партньорство между е, промишлеността и политиците и политиката, между Хоризонт 2020 и държавите членки, по този начин бихме имали възможност и необходимите квалификация, финансови средства, за да провеждаме научните изследвания и там, където можем, да кажем в роботиката, където сме напред, или пък е, в е, микроелектрониката, да, е, където изоставаме, да укрепим позициите си. Е, и разбира се в проекти от общ интерес ще можем да е, поемем е, нещата в европейски ръце. Не е нужно всички държави членки да участват. 5-6 няколко, които имат така капацитет в този сектор, плюс индустрията могат да участват. Значи с едно евро от европейския бюджет можем 5, 6 или 10 евро да получим. Аз съм за това е, европейското партньорство в научни изследователствата и цифровизация, е, сфера и цифровизацията. Аз съм убеден, че е, това е възможно. Така нареченото High Performance Computing, това е авангардната обработка на данни. В 90-те, 80-90-те за 10 е, големи е, предприятия, 6 е, бяха в Европа. Сега, сега съотношението се промени, американците и азиаците, азиаците са преди нас. Е, а и ако би трябвало да инвестираме в тези напредничеви е, технологии е, и не абсолютно във всичко. Две-три, в две-три места може да стане това и да се отнася и от това да се ползва цялата европейска индустрия. Но това изисква да се изисква модернизация, съфинансиране. Понякога няколко държави членки в консорциум, да кажем Испания, Италия, Франция, Люксембург, да вносят е, общо, е, е, общо своя принос в еврейския бюджет е, това може е, само да създаде по-големи възможности за биг дейта. Инфраструктурата, второ, това е ударение в е, акцент в нашата работа през последните две години, а именно да изработим телекомуникационния пакет. Аз съм ви благодарен за това, че заедно с колегите придвижихме напред именно тези 700 мегахерцова лента, частотна лента. Трябва да се зададем каква, какви ще са нуждите за прехвърляне на данни в следващите десетилетия. И е, тук, ако всички действат, социалните медии, качване, сваляне, е, е, стриминг, телемедицината е, и е, други е, е, е, свързани е, автомобили, свързани тежки автомобили, тогава можем да говорим наистина за бъдещето на гигабитово бъдеще. Тук имаме три основни цели. Да изградим е, в основни е, звена, като училища, публични сгради, е, една е, висока степен на взаимосвързаност, е, цифрова взаимосвързаност. Е, другото се отнася, това се отнася и до транспорта, както железопътния, така и сухопътния и другия в общо по-добра онлайн връзка от днес е, отнася за всички е, недвижими е, структури, дали жилищни обекти или инфраструктура, он или офлайн, по бавно или по-бърза връзка трябва да бъде гарантирана. Това е така нареченото гигабитово бъдеще. След това става дума за далекосъобщителния пакет, който е пред вас от септември насам. Там са засегнати три ключови научно-изследователски проекта, които ще се финансират от европейския бюджет. И това е нашия принос. петото ниво ще дойде от Vodafone, Alcatel, Nokia. те ще се добавят, също ще участват, за да се е, постигне е, съответното 5G. Е, т.е. Е, да реализираме е, този мобилната връзка от пето поколение за 2020 година. Това е 700, 700 е, херцова частотната лента ще станат възможни, ще, тя ще се използва, може би е, това ще е нещо, което и съвета и парламента ще успеем да постигнем заедно. Е, след това предложението за укрепване на БЕРЕК. това е един вид мрежа за дискусии. За сега става дума за отделни мрежи за дискусии, които нямат особени функции. Става дума обаче сега да се стигне до по-добро координиране и разпределение на частотните, на частотите, спектровата политика, както я наричаме, за да може да разработим на европейско равнище максимална, да постигне максимална координация. Е, е, това ще наложи да се преработи телекомуникационното ни е, законодателство. Бихме искали регулаторната рамка за телекомуникациите да се модернизира чрез нашето предложение и да мобилизираме инвестиции на, на стойност милиарди. Става дума за 500 милиарда инвестиции в е, е микрофибър или в е, 5G. Е, е, което означава с 10 и 20% съфинансиране в е, е е, особено в е, провинцията, там където е, този бизнес не е особено привлекателен и насърчаване чрез регионални, национални, комунални фондове или пък европейски програми като Плана Юнкер или Connect Europe фонда за свързване на Европа и други. От година и, преди година и половина започнахме структуриран диалог с а, представителите на а, индустрията а, с 4.0 платформата IT платформата в Франция е, се нарича индустрия на бъдещето, в Нидерландия Smart Factory, в Огнението красоката Пул, в Германия 4.0 в редица държави членки за вече е, започнахме да организираме конференции за създаване на една платформа. От една страна имаме е, правителството и е, индустрията, от друга страна и съответните организации и е, по този начин основахме платформа на платформите, както я наречахме. И за да, ви, да, видим, да видим какви е, терми, е, теми ще обработваме на европейско равнище. Ще ви дам пример. Първо, е, киберсигурност, е, сигурност е, на данните, е, сигурност на цифровата инфраструктура. Е, разработваме общ, общ стандарт, е, е което. Е, и именно е, това ще помогне за разработването и насърчаването е, на една европейска култура в това отношение. Е, ще даде възможност за сертификация на, е, е за, е, за киберсигурност. Е, и много предприятия, дали е, услуги за е, обработка на данни в облак или други, е, когато стане дум за киберсигурност, ще бъдат направени съответните инвестиции в това и това ще е наистина един маркантен фактор. И би трябвало наистина да в Европа е, имаме, например, 25 е, е, матерни езика, но 28, нямаме 28 цифрови машини за цифрова обработка. Имаме Siemens, Bosch, е, VW. Те е, произве, имат производство в 8-10 европейски страни, услуги във всички европейски страни. И тук е, машинния машинният е, език, е, машин, към машина стандарт, стандартите са различни. Е, и е, по този начин не можем да стигнем до цифровизация на Европейския съюз. Напротив, това ще ни тегли назад. Друг фактор, именно фрагмент фрагментирането, това трябва да преодолеем. И е, е, трябва да имаме е, трансгранична цифрова инфраструктура. Втория диалог, е, е, на който е, е модерирах, който модерирах, беше, е, е, показва, че е, телекомуникациите и индустрията трябва да работят заедно. Нашите телекомуникационни е, фирми в бъдеще е, организираха връзките далекосъобщителните от човек до човек, от е, уста до ухо, от А до Б, дали с е, мобилни или с фиксирани линии. В бъдеще Телеком трябва да организира потока и трансфера на данни и то е, качествено и навременно. Например, Connected Cars без е, обща е, взаимосвързаност с е, най, при най-високи стандарти качество не би функционира въобще е, трябва също, колкото до частотите, е, те трябва в някои държави членки има 4G е, е, в, е, за цялата територия. Други има са в преходно положение между трето и четвърто поколение. Ако искаме всички да работим с пето поколение, трябва да има наистина един автобан, да кажем, от Мюнхен до, до Букурест, през, ако, ако имаме тежкотоварни автомобили, те просто не биха могли автономно да бъдат е, е, управлявани и не биха могли да е, функционират. Би трябвало да имаме е, наистина съответната е, е, политика на спектрова политика, която да обединява и, и, и за да се постигне това би трябвало да обединим цялата е, телекомуникационна общност. Е, телекомуникационната економика трябва да инвестира в е, тази инфраструктура. Е, е да кажем едно, а, е, а, е, ако е, връзките между интелигентните е, транспортни средства, сега говоря за BMW, Volkswagen и други, в е, бъдеще тези компании ще произвеждат е, автомобили без е, човешко управление, автоматични, е, но за да се стигне до това, трябва всички да работим за прилагането на пето поколение общо. Бих искал да се спра на съобщението, което искаме да е, приключим е, през януари за е, свободния поток от данни, трансгранични в Европа, независимо дали по национално законодателство, въпроси за сигурност или така нататък, имаме, натъкаме се на 50 правила, които пречат на свободния движение на данни. По този начин не може да се гради вътрешен пазар единен вътрешен пазар. Ние би трябвало тези 50 бариери да, да преместим, да разчупим и второ да избегнем бъдещи такива блокади а, е, чрез, а, е, или бариери, които ще издигат националните закони, националните правни уредби. Тук нещата опират до гражданско право, опират до а, е, достъпа до данни, кому принадлежат тези данни, кой ги ползва. Ако става дума за една кола на бъдещето с десетки а, сензори за абсолютно всичко, температури, скорост и така нататък, данни Резервите се прехвърлят от кола до кола, от колата в облак, т.е. Е, обработват се тези данни е, общо, от, е, за да се ползват от навигационните служби и други. Тук Даймлер, Бош или Филипс или собственика на всичките автомобили или шофьор на тези автомобили ще притежава тези данни и в едно а, а, пространство, а, в, една, в автомобила, ще има Въпросът е как да се препращат данни от е, един автомобил до друг или до съответна служба в случай на, на проблем или на, на авария. На 1 декември ще основем едно, един е, съюз е, между е, всички заинтересовани страни, защото до сега работехме година за година. 180 информационни, информационни информатици ще са нужни допълнително и 180 всяка година допълнително. Тоест, мястото на, на бройката на студенти в тези области е много далеч от тази, това търсене. Е, значи, търсенето на е, електро... специалисти по тези специалности е, ще се увеличи значителна степен. Значи, квалификация, по-нататъчно образование на заетите вече в този, във всички отрасли. Тук трябва да работим заедно с работодателите, техните обединения, профсъюзите, с държавите членки, за да се об, е, е, ангажираме с е, задължителни цели, така че цифровизацията да не води до разделение, а да ни обединява. Това е, е наистина основната ни цел за 2017. Аз съм благодарен за това, че парламента много бързо реагира на нашите законодателни предложения е, иначе можем 2-3 години да обсъждаме проблеми в другите сектори, но в цифровия, независимо дали става до регламент за аудиовизуалните или други услуги, дали за авторско право, дали за модернизация на е, телекомуникациите, ако в тези области губим ли време, ние губим престиж като законодатели. Трябва да действаме бързо и съвета трябва да реагира също бързо. Е, в такъв случай можем да погледнем хората в очите, да имаме имаме е, авторитет и да е, засилим нашия суверенитет, европейски цифров суверенитет, така да се каже. Благодаря, господин комисар. Е, сега представители на политическите групи. Ще ви моля да не говорите по-дълго от 3 минути, тъй като трябва да приключим във време, на време. Госпожа Валеан, заместник председателя на Европейския парламент също от НП. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук днес. Искам да ви поздравя за целият пакет, който представяте и за това, че предвиждате един подход, който взема предвид състоянието на целия отрасъл. От много време работя в областта на телекомуникациите в Европейския парламент и искам да кажа, че не съм виждала до сега подход, който да е толкова широко одобряван от различни участници в отрасъла. Мисля, че самият отрасъл ясно дава знак, че вашето предложение отговаря на това, което е необходимо. Първо, имаме ясна насока. А, ясно е, че основното от тук нататък е 5G и оптични кабели. Това е посоката напред. Освен това, в Европейския кодекс за телекомуникациите поставяте голямо ударение на съвместните инвестиции. Много интересна инициатива, нещо съвсем ново и се надявам, че това ще се заде добри възможности за инвестициите. Може би да направите коментар по темата. Как биха могли индивидуалните инвестиции в развитие на следващото поколение телекомуникации да бъдат възнаградени. След това пакета Wi-Fi за Европейския съюз а, много добър, добро предложение. Ще има подкрепа. Фактът, че средствата са ограничени, а, ме кара да си мисля, че трябва да подберем най-добрите идеи, за да може малките ресурси да доведат до възможно най-широк резултат. Очакваме и да видим предложението и публикацията през януари на тема Свободен обмен на данни. Очакваме подкрепа за вашето предложение и се надявам, че ще се придвижим всички заедно напред, възможно най-бързо и възможно най-гладко. Благодаря, госпожа Копола Натри, социалисти и демократи. Благодаря, приветствам предложението да има лесно достъпен интернет, който да е основно право. По-рано говорихме за пътищата, после говорихме за грамотността. Мисля, че тук също говорим за основно право. Също гигабитното общество също трябва да е, достигне до всички. Важни са различните умения и уменията за, на потребителите, уменията за създаване на иновации. Как може обаче да постигнем целите? В крайна сметка и по-рано сме си поставили амбициозни цели на ниво Европейския съюз, но не сме успявали да постигнем всичко. Парламентът остава с впечатлението, че много държави членки нямат желание да предоставят необходимото финансиране за мерки в тази област и няма достатъчно ресурси заделени за темата и в бюджета за настоящата година. Европейската комисия нееднократно подчертава това и нашата комисия го подчертава и във връзка с Хоризонт 2020 година и във връзка с Европейския фонд за структурни инвестиции, именно, че цифровото общество трябва да е важна цел и неговото развитие. По отношение на мобилните данни, в Польша потреблението им се увеличило с 200% годишно, в Латвия с 170% годишно, не с големи инвестиции, с малки отделни инвестиции – а пък за да постигнем целите си, това е важно. Необходимо е да се увеличи конкурентна способността и да има прозрачност и лоялна конкуренция. Потребителите трябва да могат да извлекат ползите от тази лоялна конкуренция, от прозрачността. по-ефтин да е интернетът и да има по-амбициозна политика в тази област. Парламентът и комисията излизали със становища, но държавите членки не са готови да се задействат достатъчно активно. Освен това, е, трябва да има предвид дейността на Берег – но трябва да вземем предвид и дейността на националните регулаторни органи, които работят по различен начин. И така, достъпът до данни е важен за европейските фирми, за европейските граждани. И освен това, когато говорим за така наречената super security, свръхсигурност, това също трябва да наш цел. Има европейски фирми, работещи в областта. Благодаря колегата Енкел от името на ЕКР, заместник председател на нашата парламентарна комисия. Благодаря, господин комисар, за вашата изчерпателна презентация. Това показва, че вие управлявахте този ресурс не по-зле от предишния и съжалявам, че отново ви местят, че ще се придвижите в друга посока, но е, тази възможност, е, така да се каже, е в заключение на сегашната ви дейност, бих искал да, да ви поставя един принципен въпрос. Както знаете, аз отдавна работя в този бранш и много от това, което чух тук, го чувахме още през 80-те, 90-те и 2000-та година. Става дума за това да, е, на, да, да стигнем американците и японците. 20-30 години обаче не, правихме, не успяхме да го направим. Различни европейски програми изработихме, които костваха много на, законода, на, е, на накоплатеца. Не искам да ги припомням всичките, но айде само няколко ще маркирам. Еспри или Ойрека. Еврика. Това са програми с е, е, цел да е, надминем, да настигнем и надминем американците и японците, но не успяхме. И тогава имаше компютърни фирми, като Siemens, ICL, Philips, Olivetti и други, Ericsson, Triumph, Adler. Няма ги повечето от тях. Сега имаме SAP е, и без е, тези фирми, сега и без Еврика или други европейски програми си е, вършат работата и печелят. Е, Microsoft, Google, Apple, Facebook, е, всички е, нямат нищо общо с някакви публични или държавни програми. От тук моите два принципни въпроса. Първо, не смята, смятате ли, че е уместно да се види, първо да се види защо тези минали вече програми се провалиха всички? И второ, защо смятате, че с сегашните програми, е, които вие и комисаря по научествателската дейност, е, е, ще, защо смятате, че сегашните програми, вие и съответния ви колега комисар по тази дейност, защо смятате, че ще успеете този път, за разлика от преди? Благодаря ви, господин Енкел. Госпожа Майснер от името на АЛДА. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз съм от е, групата на либералите. Това, което казахте, за което говорите, са важни теми. Ние знаем, ние е, в тази област е, се придвижваме междувременно, но се присъединявам към казвато господин Хенкел. Аз е, е, гледам на нещата малко по-оптимистично от него. Ние видяхме колко е важна е цифровизацията. Това ще промени радикално нашия живот, ще ни даде много шансове, но трябва да сме наясно, че в известен известен случай ще има и други последствия. Казахте в роботиката как стоят нещата е, прав сте. Аз съм оптимист, е, че е, по отношение всичко това, но се питам дали всичко това достатъчно бързо ще функционира. За мен беше разочароващо в последния период, когато става дума за Connecting Europe фонда, когато 50 милиарда, милиарда завелихме за транспорт, енергия и така нататък те бяха е, цифровата е, е, сумата за цифровизацията бе съкратена от държавите членки, което е наистина ужасно. Има много възможности на, на всичко това създава много възможности. Е, Connecting е, Europe, Connecting Cars, Sharing Economy, всичко това е, е важно и полезно за гражданите, но иска инфраструктура. Два конкретни въпроса. Има ли достатъчно амбиция сред държавите членки сега за съфинансиране на проекти? Дали достатъчно ще внесат те към, дали достатъчно вноски ще дадат към Connecting Europe или другаде? Или а, има други, които от години а, а, бавят а, и не, не си а, а, плащат дължимото. Всичко това може да се очаква. Е, второ, е, казахте, е, че трябва да стандартизират машинния език, машините езици. Смятате ли, че държавите членки ще участват? Сега знаем колко е трудно в Европейския съюз да се обединим около един език. Мислите ли, че ще остане английски? И третия език, говорите за платунинг и connecting cars, много вече много от моята група са за, за това, но вие как, например, как върват преговорите по, за тези трафик, коридори за трафик и още кратък въпрос по данните. До как, докъде стигнете с защита на данните? Зная, че сте в тесни контакти с е, отговарящи за това, но знаете, че при такива големи потоци на данните, трябва да бъдат защитени. И последния, в Шпигъл тази седмица пише, че е, е, цифровизацията ще съкрати работни места. Вие твърдите обратното, ще открие много нови работни места, но вероятно ще се промени иерархията чрез цифровизацията. Какви са вашите контакти не само с профсъюзите, но и с с индустрията и с работодателите в това отношение. Благодаря много колегата Бенедикт Явор от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, че сте тук днес. Имам един въпрос за вашето пътуване в Унгария на частен самолет за нея е регистрирани лобисти по-рано тази година, нещо, което не е допуснато от, е, от етичния кодекс и не беше публикувано и на вашата страница. Господин Манколт не се интересува от дигиталния пазар. Председателят. Това е тема, която по-настоящем се разследва от Европейската комисия. Не това обсъждаме тук днес. Знаете как работи демокрацията. Институциите имат своите отговорности и правила, така че не сме се събрали тук да обсъждаме тази тема. Моят въпрос е, е свързан с дигиталния пазар, тъй като господин Манголт е, има интерес от е, е, дигиталния пазар. И второ, до сега не ми се беше случвало да ми бъде ограничена свободата на словото като член на парламентарна комисия, тъй като смятам, че темата е свързана с дигиталния пазар. Мисля, че трябва да ми бъде позволено да продължа с въпроса си. Председателят не е подходящо да се зададе този въпрос тук, тъй като по темата в момента се работи в друга институция. Европейската комисия разследва темата и президентът Юнкер отговаря за темата. Затова ви призовавам да обсъждаме темата, която е свързана с която е в дневния ред бяхме казали, че ще говорим по темата от дневния ред. Господин председател, все пак бих искал да кажа, че тази тема според мен е тясно свързана с подхода на господин Оттингер към дневния ред за цифровизацията, тъй като той се, се среща с хора, които са свързани с дигиталния пазар. Той има отговорности като комисар, отговорен за дигиталния дневен ред и не можем да смятаме, че темата не е свързана. Мисля, че не задавам въпроси, които надхвърлят темата цифровия пазар. Моят въпрос е свързан с срещата на комисаря с лице, което според обясненията на говорителя на комисията не е свързано с цифровия пазар, но всъщност унгарското правителство заявява, че има рамков договор с господин Мангол за консултантски услуги, включително и по конференцията за бъдещето на автомобилите и автомобилите на бъдещето. И за това въпросът ми е кой е прав тук? Унгарското правителство? Председателят. Уважаеми колега, както заявих по-рано, демокрацията работи въз основа на институции и правила. Надхвърляте предвиденото в днес, днешния дневен ред – и вие можете да вземете думата. Моят въпрос е свързан с неофициална среща на комисаря и мисля, че тази тема е свързана с днешното ни заседание – и е важно да се знае точно как е пътувал комисарият за тази конференция. Председателят. Комисията по конституционни въпроси е отговорната в Европейския парламент по тези въпроси. Тези въпроси могат да бъдат обсъждани в Комисията по конституционни въпроси в най-големи подробности. може би си спомняте, че преди две години подобна тема, но засягаща съвсем различен човек, беше спомената тук и беше препратена към Комисията по конституционни въпроси. И така, колега, ако не искате да зададете въпрос по темата, моля, за... довършете изказването си и преминаваме към останалите колеги. Моля да бъде записано в протокола, че парламентарната комисия заявява, че не се интересува от това дали или не комисарят се е срещал без да го обяви с лица, които имат е, интерес в свързан с цифровия пазар. Председателят има процедура която трябва да се спазва. Преминаваме към следващия оратор, колегата Кохличек от името на Обединената левица, заместник-председател на нашата парламентарна комисия. Благодаря ви много. Господин комисар, благодаря за уводните ви думи. Виждам колко важен за вас е цифровизацията. Кои държави членки участват в общия проект? Казахте, че 8, е, до, 5 е, е, до 8 държави участват в общия проект. Са участи... Нанотехнологиите са също част от темата. Нанотехнологиите са част от темата за, на за бъдещето. Какво смятате вие за бъдещето на нанотехнологиите? И как възнамерявате да ги подкрепяте? На трето място достъпа до интернет. Това е основно право на гражданите. Трябва да стане такова. И за да може да стане това, трябва да има пълно покритие не само на градските зони, но и на селските зони. Това обаче е проблем по настоящем. Виждаме, че покритието не е 100% и държавите членки трябва да покрият покритие, да подобрят покритието, за да може да използваме съвременните технологии навсякъде. Има ли някакво подобрение? След това, трансграничната инфраструктура. И железопътната инфраструктура. Това е добър пример. И други типове инфраструктурни проекти, които са трансгранични също на навигационни системи за пътищата. И там има някои проблеми. Друга тема – заместването на агрегатите. Ако се повреди автомобилът ви, не се сменя само повредената част – е, се сменя цял блок. Нещо, което води до огромно количество отпадъци. Какви са възможностите тук? Още един въпрос. Им, има ли а, е, някакви планове с, планове с нови езици за кодиране? Е, английският ли ще, ще стане такъв език? 12 Speakers on the list. ще дам думата за отговор на комисаря. Възможно най-кратко. Има още 12 колеги, които трябва да се изкажат. Но времето ни е ограничено, така че 12-те колеги, които остават, ще имат само по една минута. Подгответе се да се изкажете в рамките на една минута. Много стегнато, за да можем да чуем и отговорите. И така имате време, възможност за отговор. Заповядайте. Сега, за необходимите инвестиции, за е, оптичните влакна и съответните инсталации за 5G. Това ще е наистина много е, сериозна задача и трябва всички чрез нашите телекомуникационни рамки да получим да ангажираме частната економика 80-90%. Е, е, сега с инвестирането в, е, в селските райони ще бъде много по-трудно. Тоест, заедно е, е, съвместни инвестиции ще е много по-лесно, отколкото по-отделно. Е, Wi-Fi за Европа трябва бързо да получим съгласие от съвета и парламента. Ние заделихме съответната сума 6 до 8 хиляди ще могат да бъдат съфинансирани. Инсталации ще бъдат съфинансирани по този начин е, сега би трябвало бързо да реагираме и е, в много държави членки, в е, селските райони, е, това може да бъде чудесен инструмент е, да могат така, че хората в едно място, в училището, в кметството или където ще да е, да имат бърз достъп бърз достъп до, до съответната информация. Connecting Europe е, става дума, е, ще предполага в някои случаи изграждане на допълнителни е, ЖП линии или трамвайни релси в енергийна мрежа също, в в изграждането на, на шосета и на железопетни линии е, не трябва да се пести нищо. В енергийния сектор от 9,2 е, са съкратени и средства до 6 милиарда, но в цифровия е, сектор, там Нели Крус от 9 е, милиарда, милиарда съкрати заделените средства на 1 милиард. Значи, когато става дума за някакво селце с 3000 жители, или друго с 50 или десетина е, домакинства. В такъв случай оптични влакна няма да са е, рентабилни. Е, да не говорим за е, разходите за поддръжка. Е, е ще има, имаме много е, дружества с е, малък е, оборот и е, единствено може да се очакват субсидии от национални и регионални източници. Тоест, е, ЕФСИ е, не е идеалният инструмент, е, фонда за стратегически инвестиции, но все пак е някакси е, би могъл да ограничи, е, е, там е предвидим риска и може да се ограничат загубите. Би трябвало в някои случаи повече структурни средства да ангажираме за цифровата инфраструктура. Разбира се, това е, координиране на, на е, частотите е, трансгранично. Това се съдържа в нашия телеком пакет. Не бихме искали това да е централизирана политика приходите от, дадена, е, частоти, от дадени частоти не искаме да постъпват в европейския бюджет, макар да има аргументи в е, полза на това, но искаме да се координират. Така че, например, 5G е, е своевременно да се задвижи, така че в Европа има 2, 3 и 4 поколения. В научно-изследователската и развойна дейност ние сме напред, но в рол он Не, тук Южна Корея или други индустриални държави в света вече те до би трябвало до 2020 година да, да наваксаме и да ни изоставаме от конкуренцията. Кибериндустрията също трябва определено да засилим в аз бях изненадан от е, качеството и, компетен... и компетенциите, е, е, квалификацията на производителите на софтуер, на програми и на, на машини в Европа, но в това отношение трябва да ускорим нещата. Това също е нашата цел. Говорихте за принципите какъв ще е ефекта и каква е ефективността на, на а, е, а, е, е, основните, на фундаменталните и приложните а, изследвания, а, науки в Европейския съюз. Например, повтарям се, по 5G 700 милиона от бюджета са заделени от 15 до 2020. но е, сигурен съм, че това ще е най-добрата проверка е, на това е, партньорство в научно-изследователската дейност. При роботиката всички съответни европейски фирми, Siemens, Кука, АББ, всички действат заедно, всички участват и те са водещи в областта на роботиката. При квантовата технология, например, най-добрите е, университети е, като Делфт, е, е, Лион, Мюнхен, Ум, е, те всички участват. Е, тук всички държави членки е, са е, въвлечени. Е, говорим за важни проекти от общ европейски интерес. Не е нужно абсолютно всички да, уча, да във всичко да участваме. При майкро и нано електрониката е, там имаме е, пет държави членки, които участват. Две е, Австрия и Белгия все още е, проверяват възможностите си, но е, по въпроса на микроелектрониката, разбира се, ако една държава членка няма производители, няма да заделя и средства за това. Е, Затова сме подбрали ще пет държави членки, които е, ще участват и ще добавят към средствата заделени от европейския бюджет, ще се финансират, което е прагматичен подход. Защита на данните. Аз ние сега а, съм, аз а, а, скоро ще предложа модернизация на актуализация на наша директива за а, защита на данните. А, на 11 януари ще, е, ще излезе нашето законодателно предложение в този смисъл. Дали може да има един машинен език и дали това ще е английски на този въпрос? Е, има е, е, опити за стандартизация, Сенеле, Кеци и други е, всичко това ще зависи от е, е индустрията, но ние ще моделираме този процес. Но ако индустрията, ако производителите не стигнат до резултат, ние бихме могли ми е, само тогава, чрез европейско законодателство, можем да налагаме стандарти. Но решаващото е в е, производството е, е, в е, машина към машина, езика, машина към машина, е, да има стандартен език, защото е, дадено предприятие е, произвежда някакъв е, е, продукт не само в една държава членка, или пък отделни, отделни части от даден продукт се произвеждат в отделни държави членки, така че трябва да има съвместимост на езиците и трябва да има един стандарт. Е, и е, това може е, да се окаже световния стандарт на бъдещето, а именно европейския стандарт. Платформата е съответната основа за това през май и през ноември също моят престой в Будапеща имаше единствено за цел да участвам в една е, конференция за цифровизацията с съответното е, слово, съответната реч не става дума. Там участваха френски предприятия, Ауди или други, или представители на Бош. Аз съм от Штутгарт, където е седалището на Бош. Именно цифрови, отдела по цифровизация на Бош е в Будапешта. И аз ми се иска точно страните от Вишеград да бъдат, да, да, да, да дадат повече да засилят своето участие в това отношение, не да се е, засилва евроскептицизма сред тях. Ето защо и Чехия, Словакия, Унгария и Полша би трябвало да е, е, участват по-активно в авто, е, е, е строенето от, е, и Connecting Cars е чудесна тема именно е, в е, това отношение. Е, чудесен повод да говорим за съвместни проекти. Аз съм готов също така да се открие някакви карсли, клатунинг, трансграничен е, полигон за е, е, изпробване. Бихме искали от Южна Герма, Германия през Австрия, през Унгария, Сърбия, Румъния, пет или шест държави членки, една от кандидатките Сърбия, например, 6-7-8 телекомуникационни предприятия да участват, като се обсъдят съответните правила за сухопътен трафик, защото транс трансграничния мобилитет е, е, не е национален. Това е трансгранична тема. Е, ето защо Унгария беше е, домакин през ноември на подобна конференция, през май също. Ето защо аз участвах и това беше повода за, на моето пътуване до Будапешта. А колкото до ядрената енергетика, от две години вече аз не отговарям за този ресор. Благодаря. Колеги, имате възможност вече да се изкажете само по една минута, дори само по 50 секунди, не повече. Господин Бранко Лопес. Благодаря, господин председател. За работата на комисарите трябва да се съди по работата им по отделните досиета – И понякога се поставят въпроси дали всеки си стои добре на мястото. Аз искам да знам вашето мнение. Дали системата за авторските права и съответните възнаграждения е достатъчно адекватна? как да се направи така, че да не се намесваме прекомерно в пазара, но пък и да не се санкционират а, тези, които са си изпълнили задълженията. Следващият оратор. Аз няма да ви е, говоря за ролята ви, за пътуванията ви, но във всяка е, демокрация вие бихте били задължени да си подадете оставката след подобни расистски изказвания, които направихте. Можете ли да коментирате? Thank you uh, very much, uh, colleague. I don't think that is a topic of our structure. Това не е тема на нашия структуриран диалог, казва председателят. Казах е, още в самото начало, че това е диалог по конкретна тема, но вие имате право да задавате въпрос. Господин Раймон. Äh, Един красък въпрос, господин комисар. Не ни е съвсем ясно Как ще стане именно това пред, приемане, предаване, е, прехвърлянето ви към новия е, ресор, бюджет и така нататък? Е, може би това, това беше всъщност, може би, последното ви явяване пред нас председателя обяснява, всъщност това предав, приемане, предаване зависи от е, е, обект, е, е, функция на нашите вътрешни правила. Сега колегата Марега. Yo creo, presidente, que estamos, eh, que es, eh, no es solo nuestra responsabilidad formular cuestiones, sino que... Не, въпрос само а, за това дали имаме на, а, отговорността да задаваме въпроси. Ние имаме право да задаваме въпроси. И комисар Отингер сега е пред нас в качеството си на отговарящ за цифровата програма на Европейския съюз, но е наше право и задължение да изказваме мнението си по всички въпроси, свързани с решения и действия, предприяти от комисарите включително свързани и с цифровата програма. Затова, според мен, е важно да разберем защо е пътувал до Унгария без да се оповести неговото посещение. Вие отговаряте за цифровия тематика. Не ни дадохте отговор, господин Бони. Благодаря. Господин комисар, благодаря ви за отличната ви работа като комисар, отговарящ за цифровия единен пазар и съответните му проблеми. Сега разбираме, че инфраструктурата е основен двигател на економиката за цялото общество и за бъдещето. И имам един по-голям и два по-малки въпроса. Как е, смятате да си сътрудничите с е, водещите фигури е, в регионалните и местните власти? Защото ако искаме да постигнем достатъчно приобщаване в инфраструктурата, за да се избегне изключването, трябва да се ангажират и властите на местно и регионално ниво. Второ, ще създадете ли стимули за бизнеса? Тези неща зависят и от бизнеса, не само от е, публичните инвестиции. За 5G системите и така нататък. И накрая, Необходимо е да има решение как да се работи с страните членки. Председателят прекъсва, госпожа Грифин има думата. Благодаря, благодаря за коментара за това, че не трябва да има пропаст в диги... достъпа до дигитални услуги. Според мен това трябва да е фунда... основно право. Безпокоя се, че това не може да бъде постигне и а, е, ме е страх, че хората ще изостанат, е, ще изпуснат влака, така да се каже. Говорите е, за връзката с транспорта. Ще представи, представихте енергийния пакет за зимата, така наречения зимен пакет. Увеличават се целите за устойчивост, за спестяване на енергия, за реновиране и е, саниране на жилища. Как работите с другите комисари за преодоляване на проблема с енергийната бедност и постигане на съответните цели? Благодаря, господин Ташановски. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин комисаря. за усилията, които полага в цифровата сфера. Съгласен съм с неговите изказвания за това, че са необходимо по-големи инвестиции в киберсигурността и инфраструктура. Публичните финанси са крайно важни в това отношение. Вие, е, има въпрос, вие говорихте за език е, в е, информационните технологии. Аз се занимавам с информационни технологии от 20 години и е голяма места да има, мечта да има един език, но мисля, че това не е постижимо, поне за сега. И затова трябва да има съответния интерфейс, да могат да си е, да бъдат свързвани различните системи. В миналото имаше много разпокъсани системи, а преодоляването на тази разпокъсаност е от ключово значение за това да има свободен достъп за ползване на административни услуги и висока степен на независимост. Имате ли представа как е, тези принципи ще се реализират на административно ниво? Господин Бютикофер. По-малко от на минута, ако обичате. Е, разбира се, очудвам се, че от една страна тази е, е, комисия има за, задача да изготви доклад за е, цифровизацията на тази индустрия. От друга страна пък само една минута ни дават е, е на разположение. Смятам, че не е, е, разум, не е, е честно. Аз във времето, което ми остава, два кратки въпроса ще задам, господин комисар. Германската индустрия има една референтна архитектура за цифровизация в обработващата индустрия и си е, ко- кооперира с IIC е, в това отношение. Това, което липсва обаче е, е едно европейско интегрирано усилие в това отношение. Какво ще направите, за да се промени ситуацията? Второ, вие във връзка с случая Кука и Айстром споменахте за, и публично сте говорили по този въпрос, как да направим така, че някои технологически така, постижения на европейската индустрия не бъдат изкупени под тезгяха. Какво има ли усилия в това отношение? Не съм си довършил решението, господин председател. Е, правят ли се усилия е, допуснахте за колегите е, да говорят по... Има ли усилия да се копира американската система в това отношение. Вашия колега, господин Явор, всъщност е, загуби а, е, ви е, отне три минути, без да постави сериозен въпрос по темата на структурирания диалог. Вие трябва да бъдете справедлив по, мо... по отношение на мен, господине. Сега господин Рубик. Благодаря, господин председател. Интересуваме е, роминга на Едро, е, което е точка в дневния наред за утре. Обещахме на обществеността да е, им гарантираме Roam Like at Home. Сега обаче се явяват нови бариери, съответната клауза за справедливо ползване ако телекомуникационната индустрия остане, запази националните граници, тогава да е, си зададем въпроса как ще, станем, е, как ще се справим с цифровия пазар, защото е, телекомуникациите е, ще бъдат е, замразени е, временно, ако не успеем да постигнем, да изградим този цифров единен пазар. И ако не се случи Roam Like at Home, тогава за какви цифрови услуги говорим? Как на практика ще приложим тези планове? Следващият въпрос, господин Шопхаузер. Très rapidement, merci. Съвсем накратко. Няма да ви обвинявам за пътуванията, господин комисар. Това да реч не е удачно в момента. Един комисар трябва да бъде комисар и това е. Защо в Европейския облак обаче имам а, въпрос? А, не включихте и една а, европейска компания EVH. Е защо не позволихте възможност изцяло от, на европейско ниво да се ръководи тази дейност? Защо не се разработват микрочипове? Защо не послушахте съветите на, на европейския бизнес в това отношение? Това не ви разбирам. Благодаря, господин Зориньо. Съгласен съм, че се зададоха много въпроси, които нямат отношение към темата ни днес, цифровите програми. Ние искаме да постигнем универсален достъп за всички е, до услугите по интернет и да има съответните цифрови възможности, но за това трябва да се развиват технологиите и те се развиват така или иначе много бързо. Как можем да съчетаем всички тези дейности, за да имаме европейска цифрова идентичност? Второ – Какво а, мислите по въпроса да се следват, да следват а, цифровите услуги и търсенето, а не предлагането? Така както се случва в Америка. И накрая госпожа Сандер. Благодаря. И аз искам да ви поздравя за много положителните дейности за създаване на единен цифров пазар. Точно преди да дойдете обсъждахме въпроса за онлайн административни услуги. Реакциите към тези инициативи са много положителни, защото те са добри не само за гражданите, но и за бизнеса, средния и малкия в, в частност. И е, най-общо, господин е, комисар, в цифровата област трябва да има доверие. Но за да има доверие, трябва да има сигурност. И в такъв смисъл искам да ви е, запитам какво а, е, предвиждате по отношение на етикетизиране и осигуряване на по-голяма сигурност в цифровата област. Председателят говори извън микрофон. Нека сега да се обърнем към господин комисаря да отговори на въпросите и нека да ви а, поясня господин Бютиков още веднъж. Много неочаквано беше от а, ваша страна. Трябваше да поискате от колегата Явор да ви даде неговите три минути и тогава можехте да зададете всички въпроси. Нормално вие давате време да се изказваме, така че не е справедливо. Заповядайте, господин комисар. По предложението за авторски права. Други е, комисии се занимават в парламента за тази тема. И предложението за авторски права имат отношение към творческите индустрии, е, които са съществена част от, от европейската индустрия. Ние търсиме да балансираме интересите на потребителите с интересите на е, създателите на музикални и филмови продукции и други. А също така искаме е, създателите на произведения да получават справедливо заплащане. Журналисти, е, музиканти, певци, е, диригенти, артисти и всички други. Значи да има справедливо заплащане за творците, но също времено да е ясно, че трябва да има свобода на достъпа и високо качество. Затова е много важно представителите на творческите среди да разговарят с вас, с вашата комисия и другите комисии, които имат отговорност за тази тема. Питахте как ще се процедира от тук нататък, как ще се развиват промените в комисията. Поставя се въпроса, кой комисар ще отговаря за цифровото общество. Очакваме предложението на българското правителство за комисар. И накрая председателят на Европейската комисия ще реши кой ще заеме моят ресор. Първо трябва да има е, предложение за кандидатите, да се разгледа. какви са им квалификациите и опита и тогава той ще реши евентуално в консултации с останалите комисари. Аз е, ще осигурявам е, помощ, разбира се, на моят наследник по тези въпроси. Господин Бони попита какво могат да направят страните членки. В момента в съвета има известно колебание за това дали законодателството в цифровата сфера да се изведе на европейско ниво. И в е, Европейския, е, в съвета и е, отделните страни имат своите колебания. Аз е, присъствах на една среща в съвета и е ясно, че вече има готовност е, да се зададат правомощията за регулиране на цифровата сфера на европейско ниво, защото е ясно, че страните членки сами не могат да се справят. Трябва да има европеизация на тази политика, за да можем да се конкурираме на световно ниво. Япония, Штатите и други. На една конференция в Германия имах възможност да се изкажа и мога да ви кажа следното. Много малко са областите, в които отделна страна членка може да развие толкова върховна технология, че да работи сама. Vielleicht wird sogar Industrie 4.0. Затова страните членки трябва да се замислят. Стандарта 4.0 ще се наложи е, на световно ниво. В е, Австралия и Италия и в много страни той навлиза. И мисля, че е, този е, стандарт в цифровизирането трябва да бъде изведен на европейско ниво. Това ще е полезно за европейската индустрия като цяло. Тази платформа трябва да е основен компонент. Сега планираме да изготвим платформа на платформите е, в помощ на тези страни, които нямат собствени такива. Ще можем да участваме в тази дейност компанията Кукъм и Екстром, е, те бяха закупени от инвеститори извън Европа. Трябва ли да обмисляме законодателство за външната търговия? В е, съвета започнаха такива обсъждания. в научните изследвания в последните години е, са инвестирани над милиард евро – много, е, също много солидни средства влязоха в е, научни изследвания, свързани с роботиката. И ние можем да приемем компании като партньори единствено ако те е, в частния сектор, ако тези компании са базирани в Европа. Компанията Кукър създава точно такова публично-частно партньорство. И щом тяхната научно-развойна дейност се извършва в Европа, те могат да се възползват от съответните средства в подкрепа на тяхната научни изследвания. Хоризонт 2020, където, който ще бъде обсъждан и тук в парламента, тук се прилагат същите принципи. А именно да се назначават компаниите, независимо от кого, чия собственост са те, да а, задържат научно-развойната си дейност в Европа. С което ще е, има и добавена стойност за европейските научни изследвания. А дали да има законодателство за европейска външна търговия, това е въпрос, на който ще отговорят други мои колеги от Европейската комисия. Не следва да забравяме, че не трябва да се затваряме към други пазари. Това е тема, която трябва да обсъдите помежду си и с други комисари енергийната ефективност и намаляване на енергопотреблението. Така наречените интелигентни градове са вече е, ясни като концепция. Няколко генерални дирекции работят по темата. Работим с градове партньори по разработването на проекти за намаляване на енергопотреблението в много сектори. за да се търсят и енергийно ефективни решения за новите сгради и да се стимулира намаляването на енергопотреблението в индустрията за намаляване на емисиите. Споменат беше и темата роминг – на 15 юни следващата година искаме таксите за роуминг на европейския пазар да изчезнат. До 15 декември трябва да се прокара съответното законодателство в парламента и съвета. И решението трябва да е общо. Преди няколко а, дни направихме, преди няколко седмици, извинете, направихме едно изслушване с европейския регулатор. Те излязоха със сред предложения. И ви давам а, примери. В Литва, примерно, таксите за телеком, услугите на, на телекома са около една шеста от тези в Ирландия. И когато изчезнат таксите за роуминг следващия юни, ако сте ирландец и имате литовска а, карта за телефон, но живеете в Дъблин и звъните от там или пътувате до Лондон и до Брюксел, тогава този телеоператор от Литва е длъжен да ви осигури необходимия пренос на вашите данни. Anführungszeichen, zu verhindern, möglichst unbürokratisch. Всъщност тази употреба трябва да е изцяло небюрократична и а, без тези а, правилото за 90, 90 дни или ограничения от друг род. Това е, е задачата на моите експерти, в, е, които в комисията и в съвета се опитват а, е, да решат. Е. Ако а, е, литовския телекомуникатора, ако надписва, всъщност в съвета, в комисията трябва да се противопоставят на това. Въпреки големите различия в държавите членки, ние сме оптимисти, че следващата, през юни следващата година ще бъде премахнат роуминга. СТМ, следващата ви въпрос по полупроводниците и макроелектрониката през март започнах един важен да, работя по един важен проект от общ европейски интерес. Пет държави Германия, Франция, Нидерландия се вече включиха, още две не си спомням. Австрия и Белгия, с Австрия и Белгия водим разговори водим е, срещи и разговори с е, индустрията и е, високо представена беше, беше бранша при всички разговори и става дума за партньорство между Европейския съюз, държавите членки и индустрията и ще успеем в това отношение. От тези е, значи това, което ще вземем от тези пет държави членки, ще бъде отвоено е, е, по този, по, чрез този начин на финансиране. става дума за, например, китайските, азиатските оференти ще във всъщност е, ще видим е, какво ще е, предложат те, но конференцията следващата седмица в Рим, излете миналата седмица, всъщност беше доста успешна и ни дава основание да се надяваме. Разбира се, за целта трябва да се ограничаващия момент е прилагането на националното загателство. Но когато говорим за киберсигурност, това е доверието на, става дума за доверието на гражданите в е, е облака. Е, трябва да гарантираме е, един щит срещу е, е, шпионаж и е, тероризъм, е, кибертероризъм, е, с други думи. Благодаря ви е, за въпросите и коментарите. Uh, uh, Благодаря много. Надяваме се, че ще можем да се срещнем отново с вас, господин комисар. И за в бъдеще, като в, в качеството ви на заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. Благодаря ви много за положения труд, за постиженията за дигиталната економика и общество и за постоянния структуриран диалог между комисията и Европейската комисия, представлявана от вас, господин комисар. Благодаря ви. Uh, uh, Уважаеми колеги, закъсняваме с дневния ред. Следващата точка е включването на парникови емисии и въпросите свързани с промяната на земеползването и изключването на тези теми от регламента за емисиите за парникови газове. Това са теми по-настоящем покрити само от протокола от Киото. Протоколът от Киото налага определени ограничения на Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз, що се отнася до промяната на земеползването и стратегията в областта на горски отрасъл. Целта е да не се създадат допълнителни емисии целта е този отрасъл да бъде развит по-добре в Европейския съюз. Имаме предложение чиято основна тема е как да се включи този отрасъл в рамката за управление на климата на Европейския съюз за периода след 2021 година. ИТРЕ следва да изготви становище. Е, водеща комисия е Комисията по околна среда. Има няколко въпроса, свързани с земеползването и горите, които са тясно свързани, особено с, с нашата работа, особено последиците а, на промяната на земеползването във връзка с биомаса и други енергийни потребности на промишлеността. Мариза Матиас има думата за уводни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря за уводните ви думи. Всъщност е, те съдържат голяма част от това, което аз бях подготвил като уводни думи. Мисля, че предложението на Европейската комисия е добро, добре дошло тук. Всички тези въпроси са покрити в протокола от Киото. Необходими са обаче решения на местно европейско равнище – за периода след 2021 година и е необходимо да вземем предвид изискванията, свързани с споразумението за промените в климата от Париж. Не сме водещата комисия, но има въпроси, които трябва да се вземат предвид в становището, което нашата комисия е, разработва. И аз като докладчик, е, като е, докладчик по становище, имам за цел днес да чуя вашите коментари. Ясно е, че има и елементи свързани с емисиите, които са от наша компетенция. Съгласна съм като цяло с подхода на комисията и се надявам този подход да бъде запазен в рамките на работата на Европейския парламент. Основен въпрос тук е промяната на земеползването а, и промяната на статута на гори. Говорим за една ситуация, която е малко по-различна. Затова трябва да подчертаем въпросите, свързани с енергетиката, промишлеността и транспорта. И да не забравяме, че предложените тук промени по-конкретно е една економика, която по-малко зависи от изкопемите горива, не трябва да поставя под заплаха ангажиментите за намаляване на емисиите, които трябва да бъдат реализирани. Още един коментар, който според мен е важен, дори да не е тясно свързан с нашите компетенции като парламентарна комисия – а именно, важно е качеството на почвата, качеството на водите, ерозията на почвата, биологичното многообразие. Това са въпроси, които не са тясно свързани с нашата работа като парламентарна комисия, но засягат възможностите в областта на научно-развойната дейност. Мисля, че е крайно необходимо да има специални усилия за научно-развойна дейност във връзка с тези теми и по-специално за съхраняване на биологичното многообразие. На трето място. Един въпрос, който засяга работата на всички парламентарни комисии, по-конкретно прозрачността. И ние в своите компетенции разчитаме на прозрачност за източниците на данни, за използваните методологии. Не само за да сме сигурни, че информацията е добра, а за да може тя да бъде предоставена по прозрачен начин във всички държави и членки. Тук няма да навлизам в подробности, искам да чуя позицията на колегите от другите политически групи и във връзка с техните позиции ще изготвя проект становището. Но, както казах, енергетиката и промишлеността са нашите приоритети. ЕНП, госпожа Юзо. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря и на докладчика за казаното. Това е първият дебат по темата. Ще се спра на няколко а, въпроса, които ме безпокоят. Първо, това предложение е тясно свързано с търговията с емисии, с схемата за търговия с емисии, както и с поделянето на усилията между държавите членки. Логично е това предложение да проявява известна гъвкавост спрямо останалите, но същевременно и да е успоредно на останалите. Мисля, че не е лошо да се разглед... че се разглеждат предложенията едновременно. Има отрасли, които влизат в схемата за търговия с емисии и са свързани с нашата тема тук. Говорим за периоди, период от 2021 до 2025 година. Доколкото разбирам, по време на този период емисии могат да бъдат прехвърлени от една държава в друга и от една фирма на друга. След това, през периода 2026-2030 година, ако има прекалено много емисии, те могат, да бъдат прехвър... могат ли да бъдат те прехвърлени към друга държава по-късно? Това е въпрос, който предавам към комисията. Другият важен въпрос е свързан с сертифицираната дървесина. Теоретично идеята е добра, Математическата формула е доста сложна. Докладчикът настоява за прозрачност. И тук искам да задам въпроса. Ще има ли стандарти, които да са еднакви за всички държави членки? Формулата, която виждаме тук, е свързан, е, включва въпроси като живота на даден продукт, произведен от дървесина. И може ли да се увеличи лимита от 280 милиона тона? Това е въпрос към комисията. Благодаря, госпожа Камлана Натри от името на социалистите и демократите. Благодаря, много се радвам, че докладчикът ни за предвид кои са темите от значение за комисията и ИТРЕ. Надяваме се, че те ще бъдат взети предвид от ЕНВИ. Когато говорим за горите, обаче засягаме много теми. Точно както когато говорим за селското стопанство. Няма как да се говори за иновации за бъдещето и за енергетика и възобновяеми източници на енергия, ако не вземем предвид биоекономиката. Мисля, че това предложение на комисията е добро като основа за работа трябва да се действа във връзка с споразумението от Париж и знаем, че е, биоматериалите могат да поглъщат е, въглероден двуокис. И знаем, че е добре да се грижим за младите гори по един устойчив начин а, защото тогава се поглъща повече въглероден двуокис. Същевременно това ще доведе и до производство на повече фибри, които могат да се използват в иновативни биопродукти и да ни предоставят нови възможности за борба срещу промените в климата. Предложението на комисията се връща назад – към периода от 1990 е, до 2001 година. Ние обаче трябва да погледнем напред, да видим какво е бъдещето на тези територии, на тази земя, на тези гори. И, що се отнася до гъвкавостта, трябва да подчертаем, че тя е тясно свързана с земеползването, с схемата за търговия с емисии, и с целите определени за определените държави и членки. Тук важно е да разгледаме възможностите да се създадат стимули за разумно използване на ресурсите, което може да се въведе. Благодаря колегата Федерле от АЛД. Благодаря. Благодаря, благодаря, госпожо докладчик, за бележките. Е, безспорно, това досие ще бъде едно от много важните е, усилия в борбата с климатичните промени. Също така е много важно да не създадеме законодателство, което да спира биоекономиката, както бе коментирано тук в залата а също така и да се използва максимално възможността а, на а, горите. А, примерно е добре да се спомене възможността да се а, е, заместват. А, е, да се търсят заместители. Примерно е, може да се търсят заместители на изкопаемите горива целулоза се използва за отопление, сега все повече и за е, създаване на дрехи, за заместване, примерно, на памучни произведения. И естествено, че законодателството ще има отражение върху горското дело. Много е важно е да не спъваме пазара, да не спъваме бизнес възможностите в земеделските райони. По този начин се отварят и огромни възможности в Германия, Австрия, е, Финландия и други страни. Мисля, че едно към четири е съотношението за, примерно, за доходи в Швеция четири пъти повече дохода от горско дело, отколкото от автомобилизъм. Има и е, оценки е, където е, се е, оценява възможността за устойчивост на ползването на горите. Това е от ключово значение. Също така е добре да разгледаме сметките. Ако ще видим какви са последствията за околната среда, трябва да има и ясни правила как ще бъдат устойностени тези последствия. Защото управлението на горите е различно на различни места. Много е важно да не създаваме пречки в такъв смисъл. В много страни в момента се извършва дейност за залесяване. В Ирландия, например, в Ирландия и в скандинавските страни тази дейност тече от много години, но ние имаме последици е, от обезлесяване, така че трябва да се отчитат положението в отделните страни. От името на зелените колегата Явор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата за нейната работа. Предложението на комисията да се включи сектора на земеползването в е, усилията за борба с климатичните промени е положително, но разбира се има възможности за подобрение. Три аспекта има регламента, които според мен трябва да се доизработят. Първо, нивото на амбиции трябва да се търси достатъчно е, принос на сектора на земеползването за постигане на ангажиментите от Париж. И за това трябва да бъдем по-амбициозни, особено по отношение на горското стопанство и е, компенсирането на емисии трябва да се възползваме максимално от възможността е, за съхраняване на CO2, за да се е, спре увеличаването на затоплянето. После, е, начина за отчитане. Три е, варианта все още е, са, съществуват, но това може да застраши прозрачността на системата и да създаде вакуум в нея. Трето, устойчива употреба на биомасата. Изключително важно е в предложението да се допуска само устойчива и екологосъобразна употреба на биомасата, за да не се е, въвеждат неустойчиви е, практики за управление на горите. И в заключение, нека да кажа, че земеползването е ключов стълб от е, общата рамка, заедно с е, регламента за споделяне на усилията и, другото, и друго законодателство по тази тема. Затова очаквам с нетърпение да работим с, с е, моите колеги в Сянка за, и докладчикът за подобряване на предложението. Благодаря, колега, за вашите бележки. Господин Кохличък от името на ГОЕ. Благодаря. Няколко бележки, е, чисто практически. много важно е да се отчете как Какви са ползите от е, спестяване на емисии, е, свързани с горското дело? но в Швеция, а също и в, е, в Швеция, примерно, компенсационният механизъм е много по-различен от този в Италия или Южна Испания, например. Затова би следвало да има и съответните методи за изчисление – Не може, не може е, да се правят изчисления по един същи начин на юг и на север. Ние се опитвахме преди известно време е, да въведем мерки за залесяване е, в борба с климатичните промени, и то не само в Европа, но и извън Европа. Примерно в Алжир се провеждат такива мероприятия в северната част на Сахара, също и в Марокко, също на юг в пустинята Гоби, китайците се опитват да проведат мерки за залесяване, защото това ще се отрази на един толкова голям град като Пекин. Въпросът е до каква степен тези проекти, които се развиват в момента в много части в света, следва да бъдат отразени в нашия доклад. И още един коментар. 70% от нашата земя се заема от е, водни площи. И в средата на Атлантика е, се движат огромни платформи от пластмаса, като е, айсберги. Това е една ничия земя от е, буклук, е, изхвърлен от реките в океана. Тези пластмасови отпадъци са навсякъде на повърхността и вътре във водата. Атлантическия риф е по-голям от, примерно, територията на Украина. Затова трябва да търсиме и чисто рационални и практически решения на това явление. То е огромна заплаха за нашата планета. Тези пластмасови е, острови затрудняват развитието на морския живот. Шон Кели? Uh, uh, Много съм удовлетворен от общите коментари аз имах честа да представлявам парламента в Маракеш на КОП-22. Много е добре, че сега започваме да вървим към изпълнение на ангажиментите от Париж, които потвърдихме и в Маракеш. И всяка економическа дейност има своята роля и никой не може да бъде изключен. Горското дело и горите е, имат своята огромна роля. В енергетиката био, биомасата е, има своята е, огромна роля. И много е важно тук това, което казаха е, колегите, а именно как точно се изчислява компенсирането на емисии. После, енергията, която идва от биомаса. Да, всеки казва, о да, това е възстановяема енергия и така нататък, но ако се отчете каква е економическата дейност да се отгледа едно дърво, да се отреже, да се произведе биомаса, всичко това трябва да се отчита. Освен това, горите са елемент от кръговата економика. Те и си имат своя продукт цикъл на производство на продукция преди да а, бъдат а, отсечени. И накрая, като се започне с преразглеждането на общата селско-стопанска политика, там а, трябва да се търсят стимули за залесяване, особено а, в а, крайни, край, гранични е, области, където се, които се използват а, единствено и само за животновътство, респективно за произвеждане на емисии. Има, има какво да се прави, но стартът е добър. Благодаря, господин Питър Вархайн, член на, от, директор на отдел Европейска комисия. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко ще отговоря от името на комисията. Оценяваме високо интереса на комисията ИТРЕ към този е, документ толкова рано в процеса. Действително, земеползването, промяната на земеползването и горското дело са основни компоненти на общата ни политика за климата. Досието не е ново, е, то се създаде по силата на протокола от Киото и сега вече се обсъжда създаването на е, регламент. Още през 2013 бе взето съответно решение е, да се включи темата в е, климатичната политиката за климата на Европейския съюз. Идеята е да има и правила за мониторинг, за да имаме представа от информацията за данните, е, какви са, на какво ниво се получава компенсация от емисии от различни дейности. И именно новото предложение е, разписва задължения, които бяха формулирани още от протокола от Киото и за, за цели е, за климата и енергията до 2030 година. Затова е много важно ползването и горското дело е, да е, бъдат е, покрити от е, законодателство, така че да е сигурно, че те не генерират емисии. Искаме също така да създадем и активна култура на управление на тези теми, което е важно за, в борбата с климатичните промени. Добре ще е да се произвежда повече дърво, което може да замества изкопаемите горива. Това във всички случаи е положително. Имаше конкретни въпроси. Коментирахте е, използването на горски е, дър, дървесни продукти. Да, ние ще излезем с предложения как точно да се използват подобни продукти, е, как да се. Е, отчитат компенсациите, как да се смятат общите емисии и така нататък. Така че е, много, е, така, полез, много са ползите от горите. Те са и възможност за компенсиране на емисии в други сфери. Тук правим връзка също и с регламента за споделяне на емисии, е, на усилия, извинете, е, за отраслите извън, извън схемата за търговия с е, емисии. Направихме много внимателна преценка и оценка на количествата и съответните въздействия. Третото, което се коментира е правилата за отчетност за управление на горите. Тук а, имаме и предлагаме един единен подход, а, така че да има и изпреварващо ти действие по отношение на защитата на горите. Излизаме с предложение. Е, тоест имаме вече проекти до 2020 и резултатите са добри. Разбира се, страните членки следва да отчитат специфичните си условия. Благодаря за коментарите и очаквам е, допъл... Е, бъдещото ни сътрудничество по този текст. Благодаря ви за вашето изказване от името на Гдална дирекция Клаймат. Е, госпожа си искате ли да кажете нещо в заключение? Да, господин председател. В уводните си думи аз не Поставих всички въпроси, които имат отношение към темата, но разбира се, в едно становище не може да се изброи абсолютно всичко. Във всички случаи, няколко от изказаните се колеги засегнаха важни въпроси, които аз ще взема под внимание, а именно как калкулираме емисиите, въпросът за кръговата економика бе поставен. Така че всеки, който се изказа, добави по нещо полезно, което аз ще взема предвид и ще включа в становището. Когато го изготвя, изготвя окончателно текст, ще взема предвид всичко, което чух тук. Благодаря ви за коментарите. Сега график е, е, консолидирано становището 22-20 март, крайния срок за изменение и гласуване в ИТРЕ 11 май, гласуване в ЕНВИ като основна комисия на 22 юни. В пленарна зала ще се види. Още не е решено кога ще се гласува. Благодаря. Сега да минем на последната точка от е, днешния дневен ред, а именно мисията на ИТРЕ в Португалия и Испания 2 до 4 ноември 2016 отчет и Целта на делегацията беше да се запознае с трудностите и успехите на две южни периферни е, страни, както е казано. Е, не зная защо ги определят като периферни. Те са в сърцето на Европа, ако питате мен, но е, може би има някакво недоразумение в участието им в Хоризонт 2020 и това е като в клад, така да се каже, към доклада за изпълнение 2000, Хоризонт 2020. Е, госпожа Руис, е, член на нашата комисия е, от социалистите, но представлява цялото ИТРЕ, тя ръководи делегацията и сега тя ще ни разкаже ще ни разкаже това, което смята за важно във връзка с това с тази комисия. Ще помоля преводачите а, да бъдат така добри да а, изчакат. Не, а, всъщност. Bueno, nuestro deseo será que estos países periféricos o meridionales también. Благодаря, господин председател. Бихме искали е, тези държави всъщност да бъдат в е, центъра, фокуса на програмата Хоризонт 2020. Тази мисия е до Испания имаше за цел да види какво може да се направи, за да се помогне на страни, които участват на по-низко равнище в програмите на Хоризонт 2020. Искахме да се запознаем с техния опит, да чуем идеи, предложения от тях. Първия ден посет... бях, посетихме Лисабон на 2 ноември. Там имахме срещи с представители на Фундацията за наука и технология и Фундация за иновации както и с португалските органи, е, които отговарят за водоснабдяване, селско стопанство и други. Основното послание, което чухме от представителите, с които се срещнахме, беше за трудностите, които те имат при създаване на публично-частни предприятия и проблемите около тези партньорства. Също така необходимостта да се обърне внимание повече на по-малки проекти. Те имаха впечатление, че тези публично-частни партньорства някак си обръщат повече внимание на крупните междунационални, мултинационални, а не на малки и среди предприятия. Е, разговаряхме и с представители на официалните е, органи. Те казаха, че е нужно повече прозрачност да има при оценката. Те е, споделиха и своята загриженост за, по отношение сегащо предложение за субсидии за заеми, субсидиране на заеми, на кредити поис, помолиха да помислим допълнително, да се помисли допълнително преди да се е, вземе решение за такива субсидии. Е, помолиха за повече прозрачност е, и то е, при оценка, която да бъде висококачествена, много точна и адекватна на това, което бива оценявано и по-качествена оценка, повече обратна връзка, когато се прави това. Казаха, че е, е, е необходимо да има повече възможности, да се предвидят повече възможности за социалните науки и за хуманитарните. Помолиха ни да е, помислим, да огледаме по-внимателно междудисциплинарните връзки в различните мрежи и в е, е, при следващата ни програма е, представителите на научните, на социалните науки и хуманитарните е, трябва да получат повече внимание, да се постави по-силен акцент върху тези науки макар че те нямат същата възвръщаемост или нямат същия, не крият същия економически интерес в краткосочен план. Когато разговаряхме с официалните испански органи, ние чухме, че липсва синхронизация между е, структурните фондове. Е, Поставим две въпроса и за държавните помощи и връзката им с структурните фондове, което затруднява е, и прави структурните фондове несъвместими с е, Хоризонт 2020 помолиха за засилен подход отдолу нагоре, за да се е, засили, увеличи участието на малките и средни предприятия, които да е, по този начин да засилят своята конкурентно способност. В Хоризонт 2020 има области, където се обръща повече внимание на централизираните е, е, райони и периферните страни имат проблем с това. Например, дават за, дават за пример, че е, седалището на Международната фундация за изучаване на, на морето това е международна, отлична международна организация, която е, се занимава с е, е, научно-изследователска и развойна дейност. се ни като Испания, Португалия, Марокко и тази дейност е с централа университета в Кадис. Има и много помощни предприятия, които са свързани в тази с е, тази група страни е, смятат, е, че повече публични и частни партньорства трябва да работят за така наречения син растеж, т.е. Раз, растеж и разкриване на работни места, свързани с морето. В Португалия е, чухме, е, стана дума за връзките между предприятия, университети. В момент раговете са твърде високи и тяхната молба беше да бъдат занижени. На четвъртия ден бяхме в Испания, Андалусия и се срещахме с представители на андалуското правителство – и представителя за е, технологиите, индустриалното развитие, научни е, среди. Също чухме и техните е, мнения и идеи. В резултат на това чухме, чухме всъщност проблеми, които споделиха с нас представители на Далуското правителство. именно във връзка с принципа за допълняемост, който не е достатъчно отразен от структурните фондове. Тоест, правителството обхваща структурните фондове, но не се съобразява с принципа за допълняемост. Това, което искаха от нас е да се промени нещо, което да даде възможност правителствата да имат повече, да се чува повече, да имат повече възможност за вземане решение, когато заместват едни фондове с други. И най-общо, според докладите, които чухме, нивото на участие на андалузските е, фирми е приемливо, то е добро. Проблемите, които те споделиха, бяха сходни с тези на Португалия, но е, те дължат на по-високото ниво на участие. Високото участие в Испания се дължи пък на подкрепата, която получават от Центъра за технологическо развитие и иновация, който играе ролята на координатор. Ето, е, за това всъщност Испания участва в по-голяма степен в е, Хоризонт 2020, пък и в други предходни програми. Благодаря, Зоиньо. Благодаря. Мисън официал, е, мешкому мембро да ИТРЕ и eu до като член на ИТРА и като е, депутат от Португалия, за мен е много важна беше. Тази мисия и Португалия е много важна. Аз е, участвах в е, някои от е, срещите, които бяха проведени е, с различни инстанции, на различни, е, с различни инстанции в Португалия. Чухме много предложения, идеи е, за втората фаза на приложение и изпълнение на Хоризонт 2020 и е, както вече е, чухме в изчерпателния доклад е, за мисията и и предложенията, идеите, които се чуха по време на разговорите. Някои основни идеи, които така изкристализираха, е, беше е, прехвърлянето от един район друг, за да се смекчи е, социалните се смекчи социалните последствия от новите промените в резултат на Хоризонт 2020. Е, във връзка с научно-изследователската и развойна е, дейност, е, която трябва да е по-добре позната на обществеността като общо. Важно е да се подпомагат проекти в първоначалната, в началната им фаза ние е, живеем в период на научен напредък и важно е да се подпомагат проекти в е, на, началния етап, особено проекти, които биха довели до важни промени е, и подобрение на, на, в конкурентоспособността. Защо подпомагаме, е, защо трябва да подпомагаме проекти в началната фаза, защото тогава се проявяват рисковете. Е, има проекти, които са насочени към бъдещето, без да има гаранция за това. И за това трябва да се обърне внимание в началната фаза по специално внимание на този проблем в началната фаза. Разбира се, необходимо е по-тясно сътрудничество между е, европейските региони, за да се е, пестят европейски средства. Имам предвид е, партньорство за научни изследвания в Средиземноморието, района Средиземноморието. Това е въпрос, който заслужава вниманието ни в тази комисия. В това отношение не трябва засилено сътрудничество, но за целта трябва да има необходимата подкрепа за тези проекти, за да имат смисъл те и за Европа, и за съответния регион. Това бяха е, въпросите, които е, така изкристализираха от посещението ни в тези две страни. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците Сянка, които бяха на това посещение. Нямаше как да присъствам. на срещите на това, за тази мисия, защото председателствах друго заседание в парламента по същото време. Много съм благодарна на направен, за направените коментари. Хоризонт 2020 е програма, която трябва да преди. предвид. И тук трябва да засегнем някои от най-важните въпроси в подготовката на работата по Хоризонт 2020 година. Важно е да погледнем какво сме постигнали. Важно е да се постигне съвместимост и е, координираност между проектите по Хоризонт 2020 година. За това трябва да има яснота за сътрудничеството между различни проекти. Тази координация не означава просто да се споделят средства или да се обменя само единствена информация – трябва да вземем предвид какво се случва с фирмите, участващи в тези проекти. Не всички средства отиват до малките и средни предприятия. Те са много важни в Европа и като част от промишлеността, и като създатели на работни места. Важно е да се постигне координираност и допълване между, между отделните проекти. Това е най-важното, което научихме от това посещение в Португалия. И трябва да внимаваме средствата, които са предоставени на един регион, да не отидат все до едни и същи предприятия. Имахме много доклади по приложението на Хоризонт 2020 година. В тези доклади чухме много за правилата за участие. И е, е ясно, че трябва да се променят правилата за участие в Хоризонт 2020 година. Има определени правила за образователни институции и университети а същевременно същите правила не се прилагат за големите фирми. Това е доста деликатна тема. Благодаря. Уважаеми колеги, това беше последната точка в дневния ред. Утре в 9 часа има заседание на координаторите. И след това в 10 часа ще гласуваме в комисията ИТРЕ. Благодаря ви много. Благодаря за вниманието.